Предстои обсъждане на доклада на господин Хала Ахо относно европейския пътен документ за връщането на незаконно пребиваващите граждани на трети държави. Има думата докладчикът за 5 минути. Euh, Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Както знаем, Европа не се справя особено успешно, що се отнася до кризата с мигрантите и бежанците. Част от този неуспех се дължи на неефективната политика на връщанията. Не връщаме обратно нези, чието молби за убежище са били отхвърлени, лица, които нямат право да влизат или да остават в ЕС. Само 40% от решенията за връщане се изпълняват на практика. От само себе си се разбира, че този факт сериозно подкопава легитимността и доверието у гражданите в тази система за убежище. Освен това, този факт води до злоупотреби с системата на убежище от страна на лица, които нямат право на международна закрила което пък от своя страна ни пречи да използваме нашите ограничени ресурси за онези хора, които наистина имат нужда от помощ. Настоящия регламент предвижда създаването на единен документ за граждани, които пребивават незаконно в Европейския съюз. Настоящия документ, който се основава на препоръките на съвета от 1994 година, не се приема от много трети държави, защото се смята, че той не отговаря на стандартите за сигурност. Комисията предлага да хармонизира различните спецификации и технически параметри на документа. Има известно неразбиране относно характера на настоящото предложение в парламента и извън него. Попитаха ме дали от тук нататък вече няма да е възможно да се търси закрила в Европа и дали няма всички мигранти да бъдат депортирани. Това не е така. Това е предложение с технически характер и не засяга разпоредбите, свързани с обежището, оставането в Европейския съюз или издаването на документи за пътуване. Целта е да се гарантира по-ефикасно изпълнение и прилагане на съществуващото законодателство и решение. Настоящия регламент е малка, но важна крачка напред към Европейската система за предоставяне на обежище. Той може да помогне за нашето сътрудничество с трети страни, що се отнася до връщанията. Регламента, освен това, ще помогне за намаляване на административното бреме на бюрокрацията и в държавите членки, и в третите страни. Споразумението между парламента и съвета беше изключено в рамките на един политически и един технически тристранен диалог. Ще кажа няколко неща. Парламента успя да е, прокара линията, според която когато се преговаря с представители на трети държави, трябва да се е, включва въпроса за признаването на тези документи. Освен това, парламента успя да запази позоваването на член 19 от Хартата на основните права, посветен на правата на детето. Е, успя да се застъпи и за спазването на всички международни задължения по силата на международни конвенции и документи. Освен това, спазваме междуинституционалното споразумение за по-доброто законотворчество. Документа за пътуване не е панацея за нашите проблеми по отношение на връщането. Не се знае до каква степен липсата на единен документ е реалната причина защо някои държави не връщат някои лица и защо някои държави не ги приемат, защо не приемат своите граждани документа ще бъде разгледан в страни от е, обичайната процедура за преглед. Е, ще има преглед две години след като се приеме регламента и след това ще има инкорпориране в съществуващото законодателство. Искаме, когато се изключва споразумение за реадмисия между Европейския съюз и трети държави, този документ да бъде е, признат и да бъде включен. За да се постигне желания ефект, новия документ трябва да се използва от всички държави членки. Чрез актуализиране на съществуващите инструменти, надявам се, преминаваме към една европейска система за предоставяне на обежище, която е по- добре е, снабдена с необходимите инструменти за справяне с предизвикателствата. По настоящем степента на връщания не е достатъчно голяма. Този регламент е подкрепен от институциите и да се надяваме, че сега ще имаме документ, който ще е по-надежден, ще се използва на по-широка основа от държавите членки и ще бъде по-признат в трети държави документ, който ще е единен. В заключение искам да благодаря на председателството, на комисията, на всички докладчици в сянка за сътрудничеството по това законодателно досие. Надявам се, че всеки ще подкрепи резултата от нашите усилия утре по време на гласуването. Сега ще дам думата на комисаря и на моите колеги. Благодаря. Да, наистина. Думата получава господин комисарят Аврамополос. Е, Благодаря, госпожо председател. Почитаеми евродепутати, за да можем ефективно да връщаме иммигрантите, които нямат право на престой, е, трябва да превърнем този въпрос в кръгален камък на нашата политика за убежището. Това е от основно значение и за да могат гражданите да вярват в нашата миграционна система и е от основно значение за разобеждаване на хора, които биха искали да тръгнат на път насам при несигурни условия. Всъщност липсата на пътни документи е основната пречка, която възпрепятства връщането на незаконни, нередовни иммигранти извън Европейския съюз. Този проблем може да бъде решен чрез заместващ пътен документ, издаден от е, компетентните органи на държавите членки. Но за да бъде валиден и използван на практика, този документ трябва да бъде признат от третите страни. Имаше модел за стандартен пътен документ при експулсирането на е, нередовно пребиваващи граждани на трети страни. Такъв съществува от 1994 година, обаче държавите членки не го използват много. Третите страни, с които преговаряме в момента за сключване на реадмисионна спогодба, ни критикуват, че това положение е, не е добро, защото а, е, този документ няма достатъчно защитни белези, лесно се подправя. Именно за това е проектът на комисията. Ние предлагаме да решим въпроса, като създадем европейски пътен документ за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. Този документ за пътуване ще бъде в единен европейски образец и ще има подобрени технически характеристики и защитни белези частност, той ще отговаря на точни изисквания за защита, при които до минимум са сведени рисковете от подправка и фалшифициране. За да не бъде създавана допълнителна административна теже за държавите членки, защитните белези ще са същите, както прилаганите при други европейски документи, например визите. Новият формат и по-добрата защита на новия европейски пътен документ за връщане следва да улесни приемането на такива документи от трети страни. Това е важен технически инструмент, който ще помогне за преодоляване на едно специфично предизвикателство в европейската политика на връщане на незаконно пребиваващи лица. Това обаче е един елемент от множество елементи. Този документ представлява част от по-обща стратегия, зададена с плана за действие във връзка с връщането от 2015 година, септември месец. Ние бихме желали да укрепим процесите на връщане при пълно спазване на правата на човека за иммигрантите и при пълно спазване на процедурите, предписани от правото на Европейския съюз и международните спогодби. В заключение бих желал да благодаря към на нашия докладчик господин Хала Ахо. Искам да благодаря на комисията Либе за огромната им подкрепа и за прекрасното им сътрудничество в целия този законодателен процес. Председателят благодаря. Давам думата на представителите на политическите групи. Госпожа Мусолини. Благодаря, госпожо председател бързата и прозрачна процедура по връщането на незаконните мигранти е предпоставка за това да гарантираме прием и убежище на законните иммигранти. На пръв поглед въпросът е технически, чисто технически, въвежда се документ, който не се различава много от онзи през 1994 година. Всъщност става въпрос за хармонизация на стандартите за качество на изработка, за да се намалят шансовете за фалшификации. Но това, което бих искала да засегна, е, че е причината, поради която ЕНП е, направи своето изменение. 24 член от Хартата за основните права, правата на децата и непълнолетните. За нас е, това е много важен въпрос. Винаги, когато става въпрос за непълнолетни, които се срещат с различни служби и инстанции, трябва да се съблюдава интересът на непълнолетното лице. Макар, че тук говорим за технически въпрос, ние е, по принципни съображения предложихме да се включи и този пасаж. Иначе смятам, че наистина всички са си свършили добре работата, ние сме за приемането на този текст, но той е само една първа стъпка към създаване на по-добри условия за приемане на законните мигранти и осигуряване на по-бързо връщане на незаконните. Благодаря. Госпожа Дали, две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Тук говорим за редица политики – и трябва да вземем предвид, наред с всичко останало, политиките по преместване, презаселване, връщанията са много важна част от нашата цялостна система за обежището. Онези, които не отговарят на условията за предоставяне на обежище, трябва да могат да бъдат връщани в своите страни по происход безопасно и с зачитане на човешките им права. Това е много важно за нас в социалистите и демократите. По-настоящем връщането на незаконно пребиваващите лица в Европейския съюз не работи както трябва. Пътните документи на тези лица са с ниско качество и не се приемат от органите в трети държави по различни причини. Документите, които предвиждаме сега, са по-сигурни имаме единен стандарт и по този начин би трябвало да допринесем за по-високия процент на връщания. Третите държави обаче следва да спазят своите международни задължения. Радвам се, и това го казвам от името на своята група, че е, в хода на преговорите успяхме да защитим международните права, правата на хората и най-вече правата на детето. Сега държавите членки трябва да използват ефикасно този европейски пътен документ за връщания. Този документ, освен това, трябва да бъде използван и в Европейския съюз, и в международните споразумения за реадмисия. Този документ няма да реши проблема с миграционната криза, но то е само стъпка в изграждането на едно солидно законодателство, насочено към проблема с мигрантите. В заключение искам да благодаря на комисията, на съвета и на докладчика за доброто сътрудничество. Благодаря от името на ЕКАРА госпожа Стевенс за една минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, много малко економически мигранти и незаконно влезли в, на територията на Европейския съюз биват връщани. По-малко от 30%. За моята партия виш приоритет е ефективната политика по връщане и експулсиране, защото емигранти от Африка и други страни, които влизат нелегално в Европейския съюз, по принцип трябва да бъдат връщани в страните си. Обикновено обаче тези хора нямат документи, затова получават европейски пътен документ. Но той много лесно може да се фалшифицира, т.е. връщането отново не се състои. За това е Предложението е много добре, добро, защото предвижда нов документ, по-сигурен, по-надежден, което е първа стъпка към ефективна политика по връщането като е, все пак трябва да кажем, че издаването на такива документи е прерогатив на държавите членки señora presidenta. Señor комисарио, cuando hablamos del reto... Госпожа Бесера. Благодаря, госпожо председател. Когато говорим за връщане на граждани на трети страни, които се намират в, нередовно положение, Всъщност, говорим за това пътният документ, който те ползват, да е по-ефикасен, по-безопасен и да гарантира връщането им. Но между държавите членки няма координация и не се обменя информация. Просто няма информация за тези, които нямат право на международна закрила и следва да бъдат върнати в страните, от които са дошли. Искам обаче е, да обърна вниманието ви и на друга категория лица, у нези, които несправедливо биват връщани. Знаем ли колцина сме върнали към опасност в страните им по происход, без изобщо да бъдат е, обработени техните заявления за убежище? По този начин е, нарушаваме принципа на забрана за връщането. Турция прави това по отношение на Сирия. Праща в Сирия бремени жени и хора с различна сексуална ориентация, при положение, че в Сирия те са заплашени, а и в други страни, където хомосексуализмът е незаконен. Смятаме ли, че Турция наистина е безопасно място за мигрантите? Ако погледнем положението в Испания, на Деня на бащата някои младежи от районите на юг от Сахара бяха изпратени в места, където изобщо не е гарантирана тяхната сигурност. Е, мисля, че е, факта, че нямаме подходяща за тези случаи резолюция, е, показва, че сме се парализирали и в Европейския парламент, и в комисията, и в държавите членки. Трябва да забравим късогледството. Нека не забравяме, че понякога тук идват и най-уязвимите граждани на трети страни, и то бягайки от опасност. Ah, Изчаквах да свърши превода, защото вие много бързо говорихте, колега. Всъщност, вие говорихте от името на групата АЛДЕ. Госпожа Вержия от името на... Благодаря, госпожо председател. Вчера проведохме дискусия за бъдещата среща на върха във връзка с бежанците. Госпожа Могерини е призовала държавите членки Европейския съюз да поемат отговорността си по отношение на хората, които имат нужда от защита. Обаче с думи няма да решим нещата. Не трябва а, само да ускоряваме а, експулсирането към а, страните на транзитно преминаване. Възможно е лицето да не иска да бъде експулсирано. Аз обаче се питам дали е редно да наблюдаваме безучастно все по-щирещото се полицейско насилие а, спрямо тези лица. Ние сме внесли изменения и се надяваме, че те ще бъдат гласувани не е доказателство за солидарност този документ да бъде предшестваща предпоставка е, за споразуменията с третите страни, от които идват беженците. Ще гласуваме против този текст, защото той само ще направи по-голяма и по-висока крепостта Европа. Благодаря госпожа Саргентини за една минута. Благодаря, госпожо председател. Част от работещата политика за обежище е и ефективното връщане в страната по происход. За целта, разбира се, са необходими и лични документи, тъй че ние зелените проявяваме пълно разбиране. А, просто това е пасаван, който отговаря на изискванията на модерното време. Но зелените ще гласуват против. Защо? Защото Европейската комисия не представи оценка на въздействието, а от друга страна очевидно иска да не се увеличава броят на връщанията. Така е на практика. Има много бежанци с отхвърлени молби за обежище, които не се връщат в страните си. Затова се притесняваме, че трети страни, които са по-малко демократични от нас, ще получат достъп до лични данни на бежанци и това да ги постави в опасност. Броят на бежанците в света нараства постоянно. От революцията в Тунис насам предложенията на Европейската комисия стават все по-репресивни. Спомнете си лятото на 2015 година. Не сме на правилен път. Господин Арно, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Като погледнем заглавието на дебата, че аз ще можем да заключим, че ще, че ще подкрепя този е, доклад, е, тъй като става дума за лица, които пребивават незаконно, те трябва да бъдат експулсирани, с други думи става дума за върховенството на закона. Може да си помислите, че ще се противопоставя на това законодателство, защото отново Европейския съюз се стреми към хармонизация. Единен подход за всички. Не съм убеден, че онова, което се предлага тук, ще има а, реална полза. Това са козметични промени. няма как да се помогне на тези решения, които са взети. Всъщност, ако трябва да си кажем правичката по този регламент, решението няма да се прилага за Великобритания. Е, суверенитета, между другото, е, е нощ с две острията. Аз гласувах е, за Брексит, защото мисля, че Великобритания трябва да излезе от Европейския съюз. Затова би било лицемерно от моя страна да се намеся в подобни решения, които едва ли ще засегнат мен или Великобритания. Затова единственото нещо, което трябва да направя е да се въздържа по тази резолюция. Господин Фонтана за минута и половина от името на СПД. Благодаря, господин председател. Е, сега се сблъскваме с резолюция, която може да бъде разглеждана и в положителна светлина. Е, след е, доста години е, на смърт в нашите морета, на хора, които незаконно пребивават тук, най-сетне е, има регламент, който ще улесни тяхното репатриране. Въпросът е, че не искаме това да се използва, както често е ставало в е, миналото, само за раздуване на бюрокрацията. Бюрокрация, която наистина ще влуши положението в някои от държавите още повече. Миналата година беше направен опит в процесите на иммиграция да бъде сложен ред, но вече след статистическите данни от този месец можем да кажем, че тази година близо 100 000 души са пристигнали и е, фактически те не отговарят по-голямата част от тях на никой от критериите за оставане в Европейския съюз и за международна закрила. А, има и е, върнати са по-малко от 5000 души. По-малко от 5000 души. Следователно проблемът е голям. От е, известна гледна точка той е и политически проблем. Той показва липсата на политическа воля. Е, защото знаем е, каква е безработицата в Европа. Като знаем каква е безработицата на тези хора, ние не можем да предложим бъдеще. А като не им предложим бъдеще, те не могат да се интегрират. Ако не се интегрират, какво ще стане? Някои ще станат а, е, а, престъпници. или ще бъдат завладени и обсебени от лудостите, на които а, сме свидетели сега в Европа, като радикален ислям. Е, в Европа е необходим сериозен подход към този проблем, сериозна политика, е, за да го решим. Ако правим така както сега, можем да отворим вратите за всички и цяла Африка да се пресели в Европа. Това е идеология, на която трябва да противостоим. Зная, че не е това намерението на регламента и се надявам, че ще намерите решение на проблема, за който говоря, но би трябвало това решение да бъде и ефикасно. Иначе рискуваме Европейския съюз да се превърне в съюз на емигранти. Е, господин е, Фонтана говори от името на ЕНФ. Госпожа Габриел. Дами господин комисар, скъпи колеги, днес говорим за технически инструмент, но всъщност той има потенциала да гарантира интегритета на системата ни за убежище и легалната миграция на територията на Съюза. В този контекст подкрепям доклада и бих искала да обърна внимание на три елемента. На първо място, необходимо е да продължим действията ни като европейски съюз за договаряне на нови споразумения за обратно приемане с трети държави. приветствам предложението признаването на европейския пътен документ да бъде включено като изискване във всяко бъдещо споразумение за обратно приемане и сътрудничество с европейския съюз. нещо повече призовавам за започване на преговори с ключови държави на произход от региона на юг от сахара като нигерия и сенегал на второ място обменът на информация е ключов фактор. в тази връзка е конструктивно предложението копия от пътните документи да се внасят в системата евродак и шенгенската информационна система тук бих искала да използвам случая и за пореден път да призова на българия да бъде предоставен пълен достъп до данните в шенгенската информационна система вземайки предвид външната граница на страната с турция както и спазването от българска страна на всички технически критерии за сигурност накрая искам също така да припомня че член 13 от споразумението от котону обхваща задължението на страните партньори да приемат обратно гражданите си които пребивават незаконно на територията на друга страна. единният документ за пътуване следва да улесни прилагането на решенията за връщане но той не отменя задължението на всяка държава да издава документи за самоличност и пътуване зад граница на своите граждани. държавите членки следва в тази връзка да работят в тясно сътрудничество с консулските служби. преодоляването на слабостите в управлението на границите на европа и миграцията са решаващи за гарантиране на сигурността ни като европейски съюз. ето защо подобряването на функционирането на всички налични инструменти в тази област следва да са приоритет в работата ни и днес ние правим една друга конкретна стъпка в тази посока. благодаря. Господин Вайденхолцер за две минути. Е, господин председател, господин комисар, от десетилетия Европа не беше виждала толкова голям брой беженци. Важно е да ги подкрепяме, да им помогнем, но в, състоя... в съответствие с международните стандарти и с хубавата традиция на европейската солидарност. Но за целта са необходими ясни правила, ефикасни структури и процедури. Точно това липсва на много места, не само на европейско ниво, а и в държавите членки, положението е доста объркано. Липсва както прозрачност, така и липсват последващи действия. Ето защо наистина са необходими съответните административни мерки. Но това, което хората искат действително да знаят е какво всъщност става. Регламентът за пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи наистина е важна мярка във връзка с всичко това. Такъв не... документ е необходим, за да стане по-надежна европейската процедура подаване на обежище. Нека да останат у нези онези, които имат право на обежище, но нека и онези, които нямат право на обежище, да нямат право на престой, да бъдат връщани, т.е. експулсирани, но в съответствие с нормите, свързани с зачитането на човешките права. Ако този пътен документ за връщане предвижда съответните мерки за сигурност, е, и бъде признат от държавите, подписали договори за реадмисия, той ще бъде добър. господин Кърмел, една минута. Господин председател, аз също изрично подкрепям доклада на колегата Халуахо защото то е много важна част от цялостната картина на координираната и ефективна политика по отношение на търсещите убежище и бежанците. Много добре знаем, че Европа не може без, до безкрай да приема хора. За да остане място за онези, които действително се нуждаят от помощ, онези, които нямат право да, на обежище, трябва да бъдат връщани. А за целта е отрешаващо значение да съществуват съответните лични документи. Така че смятам, че е, регламента трябва да се приложи възможно най-скоро. Много се радвам, че има една от все пак една тема в областта на политиката за обежище, която бележи напредък в Европа, но непременно трябва да има наблюдение и оценка на това, което действително се случва в държавите членки, след като се приеме регламента. Тоест не теорията е важна, а практиката. Благодаря. Господин Любретон, благодаря, господин председател. Държавите членки на Европейския съюз са жертва на безпредседентни миграционни потоци. Те са длъжни да защитят своята идентичност. Европейския съюз късно го разбра. Както и госпожа Меркел, ние отворихме вратите. Погрешна реакция. Е, европейските народи обаче я призоваха към ред и сега, днес, Европейската комисия прави стъпка в тази посока. Този документ ще позволи да се експулсират по-лесно мигрантите извън Европа. Това е паспорт за експулсиране, валиден само за едно пътуване, пътуването извън Европейския съюз. Но това е наднационален документ, който не мога да приема. Нека не си правим иллюзии. Европейският съюз не е надежден. Той продължава да се подчинява на исканията на имиграционното лоби. Ние ще можем да се борим с имиграцията само когато държавите членки възстановят своята суверенност. Благодаря, господин Диас Демера. Минута и половина. Грация, президенте. Благодаря. Господин председател, господин комисар, това е една добра законодателна инициатива. Искам да поздравя моя приятел Ус Юси, който е докладчик по този е, въпрос. Сега имаме едно значително подобрение, е, хармонизация е, на този документ. Повече е, характеристики, свързани с сигурността, е, намаляване на административната тежест. Е, ще се направи опит да се подпомогнат институциите, които решават кой има право да остане, кой е, трябва да си тръгне. Сега ще е по-трудно да се фалшифицират документите за пътуване. Най-важното нещо тук обаче е, че ще се попречи на експлоатацията на незаконните мигранти от страна на мафията. В заключение, нека да кажа, че приветствам тази инициатива, но нека да не забравяме, че ако имаме стабилна политика на връщанията, ще имаме и стабилна политика на обежището. Имам един проблем и това за мен е слаба страна в регламента, признаването от страна на трети държави. За това все още трябва да се работи. Господин председател, мисля, че настоящия регламент е, дава възможност да се е, даде ход на механизма за суспендиране. Аз съм докладчик по този въпрос. Благодаря. Господин Диес Демера има синя карта. Приемате ли? Господин Фрунзулика. Въпроса ви, моля. Благодаря, господин председател. Да, господин Диас Демера, уважаеми колега. Изправени сме пред едно е, неприятно положение. Този пътен документ не се признава от повечето държави, които трябва да приемат обратно съответните лица. Значи как да действаме? В много случаи тези страни отказват да приемат е, съответните лица, защото се позовават за, на факта, че не признават тези документи. Как, как да се справим с е, положението? Заповядайте, господин Диас Демера. Ами, господин Франзолика, много е уместен този въпрос. Какво да правим в такива случаи? Трябва да използваме дипломатическия потенциал на Европейската комисия. Комисията трябва да използва всички дипломатически лостове, с които разполага, за да накара тези трети държави да приемат този документ за валиден. Надявам се, че така отговарям на вашия въпрос. Господин Лопес Агилар за една минута и половина. Благодаря, господин председател. Господин комисар, през 2014 година държавите членки са издали половин милион постановления за връщане. Много нищожен процент от тях са били изпълнени наистина. Риториката, според която всеки, който иска, може да дойде в Европа и да остане, не е вярна. Ако обаче наистина нямаме единен документ, който да е създаден по едини стандарти за сигурност, и е признат от другите страни, ще бъде много трудно да бъдат приемани обратно гражданите на трети страни. Предложението на комисията е много навременно, но притеснението е, че трябва да да се спазват и всички примери, всички принципи на хартата за основните човешки права. Ще може ли да гарантира това комисията и ще може ли да, реагира, да гарантира, че няма да бъдат връщани хора в страни, където има опасност за тях и където са потъпкани ценностите, които проповядва Европа? защото ако няма такива гаранции, миграционната политика няма да успее. Документа за връщане няма да бъде решение на всички проблеми. То е просто една стъпка. По-важното е да се уреди европейската политика в миграцията. Господин Бареков, една минута. Колегата доклад Хало Ахо колкото по бързо европа се отърве от нелегалните незаконни имигранти толкова по големи са шансовете ни физически да оцелеем. но защо спираме дотук? ще говоря като гражданин. в европейската столица софия само на сто метра от президента и премиера центърът вече се нарича малкият багдад. афганистанци африканци тормозят европейски граждани. България стана турска магистрала за трафик на незаконни емигранти от турция и афганистан за западна европа. европа затвори своите граници а нашето правителство неспособно да ги защити стана по принуда посредник между госпожа меркел и господин ердоган. предлагам допълнителни мерки. първо промяна на дъблинския регламент. не сме длъжни да приемаме като наши обратно нелегалните и икономическите емигранти само защото първо са стъпили на наша територия. екстрадация в родните им държави второ европейският съюз да поеме разходите по всички дейности за охрана на своята единствена останала неохраняема външна граница между българя и република турция. благодаря. sehr geehrte damen und herren herr präsident! маркус прецел уважаеми дами и господа господин председател господин комисар като че ли за първи път тук има мнозинство, което подкрепя идеята за връщане на нелегално пребиваващи мигранти, които са се опитали да влязат в Европа в нарушение на законодателството, уреждащо обежището. Да, сега правим важна стъпка, но тя ще бъде напразна, ако не създадем техническите предпоставки тя да бъде изпълнена. Най-вече първо трябва да се упражни натиск върху страните по происход, за да могат те да признават този документ. Лично аз дълбоко се съмнявам, че без натиск те ще го признаят. Натискът може да бъде многопосочен. Първо, да се постави в зависимост от помощта за развитие, която получават много от тези страни и също така да се постави в зависимост от дърковските отношения, дърковски отношения на съответната страна с Европа. Не по-малко важно е да има политическа воля в съответните европейски страни наистина да осъществяват връщания. Колкото до Германия, според мен там такава воля липсва. Дори в случаите, когато връщането може да се осъществи, това не се прави. Колегата от СИД току-що каза, че връщането всъщност е последния инструмент. А, но аз ще му възразя. А, целта на политиката в областта на обежището е не да допуска, имигра... не да допуска имиграция, а преди всичко да върне онези, които нямат право, нямат причина да получат убежище, да бъдат върнати в своите страни, интегрирани там. Павел, свобода, минута и половина. Важени пане комисари, подпоруй навръх. Благодаря, господин комисар. Подкрепям този проект на регламент за европейски пътен документ за гражданите на трети страни, които незаконно пребивават на наша територия. Необходимо е да усъвършенстваме средствата, с които разполагаме по отношение на тези незаконно пребиваващи лица. Е, защото е, политиката на връщане е предпоставка за функциониране и на другите елементи на иммиграционната политика. Естествено, когато говорим за миграция, няма лесно решение. Сам по себе си този регламент няма да реши въпроса с неефикасното връщане, но това е една постъпка, която може да допринесе за подобряване на положението на място, както и за сключване на реадмисионни спогодби, стига на среща да имаме партньори, които желаят да сключат такива спогодби. Необходимо е третите страни и да признават този документ. Тук обаче опираме в сферата на външната политика. Пак казвам, никое решение не се взема лесно или изолирано от други решения. Ефикасното връщане не би трябвало да означава подкопаване на стандартите на Женевската конвенция. Ние продължаваме да сме задължени по нея. Във всички случаи подкрепям внесения проект. Благодаря колегата Мамикинс. Господин председател, Капацитетът да връщаме хора, които са влезли нередовно в Европейския съюз, е необходим, но това решение е лош сигнал по много причини. Има хора, които се намират в Европейския съюз, но да кажем са изгубили паспортите си. Те в Европейския съюз неоткрити години и това стимулира други да търсят подобни начини да се доверят до Европа. Държавите, членки и Европейския съюз трябва да намерят средства за подпомагане на тези хора, които наистина бягат от войни и от изтезания. Имиграционната система на Европейския съюз не е готова да поддържа и а, едновременно и а, незаконно пребиваващи, и а, политически бежанци от а, съответните трети страни. Дискусията върху този регламент е възможност да изправим недостатъците на системата. Настоящото предложение е все пак важна крачка за създаване на ефикасни механизми за връщане на незаконно пребиваващите лица. Благодаря, господин Ленец. Благодаря, господин председател. Много съм доволен, че този регламент сега ще бъде гласуван. Политиката на връщане е важна част от миграционната политика. Тук говорим за едно от слабите звена в европейския процес. Ето, вижте сега какво пише тук. 5400 човека а, са лица, които е трябвало да напуснат, но само 40% от тях на практика са били върнати. Значи 40% от лицата, които нямат право да са в Европа, а, са съвръщани. Стотици хиляди други не се а, повлияват от нашето законодателство и те просто могат да останат в Европа. Ето защо трябва да се опитаме да свалим този процент, защо да не е 16, например. Нашата политика по връщане трябва да стане по-ефикасна. Трябва да подобрим процесите. Мисля, че е необходимо, освен това, да осигурим съответната финансова подкрепа, за да проработи системата. Естествено, Онези, които имат право на закрила, трябва да могат да останат в Европа. Господин Либерацки за една минута. Благодаря, господин председател. Драги господин комисар, приветствам тази инициатива, но имам въпрос. Защо не сторихме това по-рано? Щеше да е много по-добре да направим тази стъпка преди година. Но зин, много от проблемите, с които се борим сега, нямаше да съществуват. Трябва да правим разлика между тези, които е, са тук незаконно, но чието живот е застрашен от истински незаконните мигранти. Мнозина нямат документи, е, но това е защото не са и ги имали изобщо. Е, фактът, че лицата имат документи, не трябва да е смягчаващо обстоятелство, което да се тълкува в полза на оставането им в Европейския съюз. Обратно, така е с течението на, обще... на обстоятелствата, че е, провеждаме дискусията в същия ден, в който господин Юнкер произнесе речта си за състоянието на Съюза. Това е много добър знак и аз призовавам да се гласува за този доклад. Благодаря, господин Шогор. Минута и половина. Az unió területén illegálisan tartózkodó személyek visszatéréséhez szükséges okmányok technikai és biztonsági jellemzőinek javítása. Благодаря. Наистина е много важно да се осигури техническата страна на сигурността на а, пътния документ за връщане на нелегално пребиваващи. Страхувам се обаче, че целите, които преследваме с подобряването на качеството на пътния документ, не могат да бъдат постигнати, защото сме изправени пред въпроса какво да правят съответните органи на държавите членки, ако лицето, пребиваващо не, незаконно, не желае да се върне. Има много емигра... иммигранти с отхвърлени молби за убежище които ще направят всичко възможно да останат в Европа и ще откажат да се върнат. Така че същинският въпрос е как хората с отхвърлени молби за убежище да бъдат действително ефективно върнати в страните си. Ако не успеем да направим това, то все едно, че нямаме политика по отношение на бежанците и настъпва хаос. А що се отнася до реадмисията от трети държави, много ясно е, че те не желаят да приемат обратно своите граждани, а и много често е много трудно да се установи техни граждани ли са това. Ето това е, трябва да се промени в цялата ситуация, за да може връщането да стане ефективно. Предизвикателството е голямо. Благодаря. Благодаря. Сега преминаваме към процедурата за спонтанни изказвания. Госпожа Гети, една минута. Благодаря, господин председател. Дължни сме да разработим правилна политика за убежището и беженците. Това изисква и съответното връщане чрез необходимите административни документи, за да бъдат връщани правомерно хората, които незаконно пребивават в Европа. Една ефикасна система позволява да се вложат повече ресурси в онези, които истински се нуждаят от международна закрила и особено най-уязвимите категории, например непридружаваните непълнолетни лица. Стандартизираният документ ще предложи повече сигурност, ще намали разходите, времето и бюрокрацията, необходими за такива незаконни мигранти. Но и държавите членки, както и Европейския съюз, трябва да имат добри отношения с третите страни. Е, трябва да съществуват необходимите реадмисионни спогодби, като разбира се се гарантира и спазването на правата на хората, които се връщат. Благодаря, госпожа Киничи. Е- господин Синабинус. Благодаря, господин председател. Доклада щеше да бъде особено важен, ако Европейския съюз наистина се беше заел с намиране на решението на проблема с незаконната миграция. Има милиони беженци, които в момента са незаконно в Европа и има много-много хора, чието моби за убежище са били отхвърлени. Нелепо е да се смята, че ще решим проблема с връщанията, ако дадем на тези хора пътен документ. Виждаме какво се случва сега с Турция и с други държави, които подписват поразумения за реадмисия. Те просто не ги спазват. Ето защо трябва да се предприемат конкретните стъпки и трябва ефикасно да се защитават външните граници на Европейския съюз не искаме да започваме безкрайни дебати с трети държави, които отказват а, да а, възпират идващите. Нелепо е освен това да се използва фразата незаконно пребиваващи граждани на трети страни. Всъщност те влизат като незаконни, влизат незаконно в Европейския съюз. Благодаря jedan je od gorućih problema s kojim se hitno moramo pozabaviti toleriranje nezakonite migracije i prihvaćanje da je на neki način Незаконната миграция а, и връщането на незаконно пребиваващите а, са въпроси, които трябва спешно да бъдат а, решени. Мнозина по света работят, искайки да дойдат в Европа, но не могат да го направят, защото имаме огромна бюрокрация. А сега пък приемаме хора, които нямат никакви документи. Новият пътен документ е стъпка в правилна посока – той ще намали административната тежест на компетентните органи на държавите членки и също ще даде известни гаранции. Но по-ефикасното връщане няма да даде очакваните резултати, освен ако не пресечем притока на незаконни мигранти на първо място. Grazie, signore Presidente. Благодаря, господин председател. Господин Епва, има твърде висок брой граждани на трети страни, които успяха да пристигнат в Европа, не на последно място в Гърция, и следва да се предприемат мерки, за да бъдат изведени те от Европа. Ето защо трябва да се преразгледа този пътен документ. Темата е изключително важна и на нея не трябва да се гледа като на някаква формална процедура. Незаконно пребиваващите намират начин да останат в Европа и това означава, че след като веднъж са останали, те ще поканят и своите семейства и приятели. Знаем, че има опасни джихадисти и закоравели терористи е, сред пристигащите в Европа. Ето защо на всяка цена трябва да защитим своята сигурност и да защитим сигурността на европейските граждани. Очевидно, не можем да се подаваме на натиска на международните престъпни групировки. Освен това, не трябва да се поддаваме на натиска на тези, които призовават за солидарност. Господин Мария се поискал думата, казва председателя, но не го виждам, затова ще чуем отговорите. Комисария има думата. Благодаря, господин председател. Почитаеми депутати, най-напред искам да изразя благодарността си за тази ползотворна дискусия и за чутите бележки. Както казах в уводните си слова в началото, този пътен документ – е един много важен елемент в политиката ни на връщане с цел повишаване на нейната ефективност. Но той не е единственият елемент на тази политика. Комисията сега ще работи и за внедряването на документа в тясно сътрудничество с държавите членки. Целта е да е, бъде бъде стимулирано сключването на реадмисионни или други спогодби както на ниво Европейски съюз, така и на ниво държави членки и да се постигне широко приемане на пътния ни документ от трети страни. Ако правилно насочим усилията си, този документ може да се превърне във възлово средство за подобряване на сътрудничеството по връщането с основните страни по происход и на транзит на мигрантите. Както поиска парламентът, комисията ще се отчита и пред съвета, и пред парламента. И това ще бъде направено за първи път две години след влизането в сила на регламента. Госпожо Габриел, благодаря за това, че ми позволявате да подчертая, че ще продължим да подкрепяме България. В момента нашия генерален директор е в София, той говори с българското правителство, опитвайки се да прецени нуждите на страната, както от финансиране, така и от експертна помощ. Гранични служители, оборудване, както председателят Юнкер подчерта днес в своето слово. Тази помощ ще стане налична незабавно. Това е приоритет за нас и лично за мен. Благодаря още веднъж е, за подкрепата на всички ви, почитаеми евродепутати, и за прекрасното сътрудничество, което ни оказахте в този законодателен процес. Благодаря. Думата има е, господин Ала Ао, докладчик. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за изказванията. Нека накратко да отговоря на критиките, които бяха отправени и от лявата, и от дясната страна на залата. Ще карам подред има различни идеологически виждания за това какво да се прави с миграцията и с миграционния натиск. Но мисля, че повечето от нас са съгласни, че съществуващото законодателство трябва да се приложи. И това е целта на настоящия регламент. Имаме разпоредби свързани с убежището и пребиваването. Ако едно лице може да остане де-факто, независимо от това дали изпълнява необходимите условия, значи правилата са само на хартия. Както вече казах, това, този факт е, е изключително зловреден, пречи на прилагането на нашето законодателство и окоръжава все повече хора да преминават през Средиземно море. Аз е, съм скептик и не предприемам, не приемам по-скоро централизацията на молбите за убежище, но мисля, че този документ за пътуване е пример за сътрудничество, което може да се окаже положително за държавите членки, независимо от това какви решения и мерки предприемат на национално ниво. Благодаря много на комисията и разчитам на вашата подкрепа утре. Благодаря. Дебат